Uh, dear friends, ladies and gentlemen, 60 seconds to the beginning of our meeting. Заповядайте, добро утро. Моля, заемете местата си, защото започваме на секундата. Всички седнете някъде, съветниците също от НП да си, да вземат местата си. Както и всички останали. От ЕКР също. Okay. <laughs> okay, sorry. Sorry, sorry. Dear friends, why I would like to have a quiet atmosphere because I've got very important information. Сега имам да ви представя много важна информация. Значи в 1.30 днес, 1.30, започваме заседание на пленарно заседание на енергийната общност нашите колеги от Западните Балкани, от шест страни, Грузия, Молдова, Украина, биха искали да се срещнат с нас, с е, представители на парламента. Миналия е, път е, тези хора бяха дошли от няколко хиляди, 7 хиляди километра и имаше само двама представители от този парламент. Няма да ги споменавам, няма да ги споменавам няколко, неколцина от, от а, а, източните страни и почти никой от нас, от ИТРЕ. А ние отговаряме за това, защото от 2005 година започнахме всъщност от името на Европейския парламент, започнахме тази, лансирахме тази инициатива. Девет страни от съседството ни се опитват да въведат същите правила, каквито ние имаме в Европейския съюз, за да стане енергиен съюз на 37-36, хайде. А, така че много ви моля, е, явете се, елате, за колкото може, за 15-20 минути преди е, заседанието ще има е, така един скромен обяд, така че можете да дойдете в един така че ще има сандвичи, не е необходимо да е, предвидите време за обяд. Един и половина, е, заповядайте в 2.30, ще бъде от 1 до 2.30, 2.30 ще започва заседанието на е, комисията, на ИТРЕ. И така, да гласуваме. Моля, гласувайте, да, да направим проверка. Натиснете копчетата копчето. Няма достатъчно колеги. Нямаме, все още нямаме кворум. 52-ма трябват ни. 52-ма ни трябва, 33-ма, 34-ма. Значи няма присъствие достатъчно. Или не работи, не функционира. системата. Моята всъщност не функционира. Oh, uh, uh, Благодаря. Край на, глас, на гласуването. И сега да започнем. Това е проект становище. Създаване рамка за скриниране на преките чужди инвестиции в Европейския съюз. Благодаря. Райнхайд Бутикофер Къв е докладчик. Компромис едно. За, против, въздържали се, приема се. 143. Разделно гласуване, поискано от ГОЕ. Е, стандарти и условия на работа. Е, на работа. За, против, да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 144 за, против, въздържали се, отхвърля се. 145 за, против, въздържали се, отхвърля се. 146 за, против, въздържали се, отхвърля се. 147 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се. Да проверим, да проверим. 16. По 16 гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 148 за, против, въздържали се, отхвърля се. 149 за, 149 за, отново 149 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2А е, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2D за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2Б е, за, против, въздържали се, приема се. 164 за, против, въздържали се, отхвърля се. 164. Гласувайте по 164. Край на гласуването. Отхвърля се. 165 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Значи 165. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 2C. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3Д. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3Е. За против, въздържали се, приема се. 192 за. 199. Не гласувахме за втората част е, на 185. Това е 185, втора част именно защото е в е, сиво, е, но сте прав. Е, трябваше да гласуваме пред, предходното, преди 3, компромис 3 а, значи по 185 втора част. Извинявам се за пропуска. Тук е специален случай. За, против, да проверим. Проверихме. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 3Е отново. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 192 за, против, въздържали се, отхвърля се. 196 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3F за, против, въздържали се, приема се. 200 за, против, въздържали се, отхвърля се. Двеста и осем разделно гласуване. Моля, гласувайте по първата част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега да проверим първа част. 208, първа част. Гласувайте. Отхвърля се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Отново проверихме. Втора част. Край на гласуването. Отхвърля се. 209 за, против, въздържали се, отхвърля се. 211 за, против, въздържали се, отхвърля се. 212 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 213 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 24 за, против, въздържали се. Да проверим. Не е, не е ясно. 24. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 28 и 200 32 заедно. Отхвърля се. 233 за, против, въздържали се, отхвърля се. 234 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, против, въздържали се. Да проверим. Край на гласуването. Приема се. 235 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6А за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6Б за, против, въздържали се, приема се. 271 за, против, въздържали се, отхвърля се. 271. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 7А за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7Б за, против, въздържали се, приема се. 7C за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, да проверим. 42. Край на гласуването. Отхвърля се. Поправиш 7D за, против, въздържали се, приема се. 7E е за, против, въздържали се, приема се. 7F за, против, въздържали се, приема се. 306 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. 306, край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 8А за, против, въздържали се, приема се. 8Б за, против, въздържали се, приема се. 8C за, против, въздържали се, приема се. 8D за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 322 за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се, приема се. 321 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 230 и 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против. Да проверим 59. Край на гласуването. Отхвърля се. 16. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 60, извинете, 61. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 62. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 63. За, против, въздържали се. Приема се. 63. 63. Край на гласуването. Приема се. 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 66 за, против, да проверим. 66. Да проверим 66. Край на гласуването. Отхвърля се. 67 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 68 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 69 за. Против. Въздържали се. Приема се. 17 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 71 за против, въздържали се, отхвърля се. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 за, против, въз... да проверим 73. 73 проверка на 73. Край на гласуването. Отхвърля се. 74 за, против, Да проверим 74. 74. Проверка на 74. Край на гласуването. Отхвърля се. 75 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. 79 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. 18. 80 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 85 за, против, да проверим. 85 проверка на 85. Край на гласуването.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 98 за, против. Да проверим. 98. Проверка на 98. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 100 за, против. Да проверим отново 100. Край на гласуването. Отхвърля се. 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 102 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис 17 за, против, въздържали се. Приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 115. За, против, въздържали се, отхвърля се. 8. За, против, да проверим. Изменение 8. Край на гласуването. Отхвърля се.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 да проверим. 133. 133. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 23. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 24. За, против, въздържали се, приема се. 138 за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване по проекто становището, така поправено. По именно гласуване, разбира се. Гласувахте ли всички? Прекратете гласуването. Поздравление на докладчика. Край на гласуването по този доклад с определено мнозинство. Следващото е проекто становище за оценка на парламента и съвета за свободния поток на нелични данни в Европейския съюз. Краснодепския докладчика за, против, въздържали се, приема се компромис 1. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, да проверим 63. Край на гласуването. Отхвърля се. 64 за, против, да проверим 63. 64. Проверка на 64. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. 73. За. Против. Въздържали се. Приема се. 77. За. Против. Въздържали се. Приема се. 78. За. Против. Въздържали се. Приема се. 2 за, против, въздържали се, приема се, 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се, приема се, компромис 5 за, против, въздържали се, приема се, 33 за, против, да проверим 33. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 35 за. Против. Да проверим 35. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 241 за, против. Да проверим отново. 421. Прекратете гласуването. Приема се. Този път се... А, това беше 41, извинете. 42. За, против, въздържали се. Приема се. 43 за. Против. Да проверим. 43. 43. Край на гласуването. Отхвърля се. 44. За. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване. Поименно. Гласувайте. Край на гласуването. С преобладаващо мнозинство. Поздравление на докладчика. Следващото е проекта становище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 на доклада правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на комисията. Много важна тема. Първо компромисно изменение. За, против, въздържали се, приема се. 54. За, против, въздържали се, отхвърля се. Второ компромисно за. Нека да направим проверка. Второ компромисно изменение. Гласуването приключи. Приема се. 58 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Трето компромисно за. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто компромисно за, против. Нека да направим проверка. Четвърто компромисно изменение. Гласуването приключи. Приема се. Пето компромисно за, против, въздържали се проверка по пето компромисно изменение. Вероятно се приема, но все пак гласуването приключи. Приема се. 18 за, против. Нека да гласуваме, тъй като не беше съвсем ясно. 18 изменение. 18 и 7. Заедно ги гласуваме, естествено. Край на гласуването. Отхвърлят се. То беше общо гласуване, 18 и 7 изменение. Тъй като така трябва да поступим. 47 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка по 47. 47. Гласуването приключи. Отхвърля се. 76 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 19 за, против. Нека да направим проверка по 19-то. Край на гласуването. Приема се. 20 за, против,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 Отхвърля се. И сега окончателното гласуване, поименно гласуване, начало на гласуването и край на гласуването. Клод Тюрмес става дума за упражняването на изпълнителните правомощия. Доклада се приема. Не с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 Thank you, ladies and gentlemen. Now we go to the meeting. Благодаря, госпожи и господа. Преминаваме нататък по дневния ред. our rapporteur. Докладчика ни Йенс Гайер все още не е в залата. По тази причина всъщност чакаме. От друга страна, общия докладчик по бюджета за 2019 година, господин Даниели Виоти, е тук. Благодаря му за това, че дойде на време. Налага се да изчакаме Йенс Гайер, обаче нашия докладчик, който вероятно след минута ще дойде. Uh, мистер Пол Рубик. Пао uh, Рубик точка разни. Сега е времето. Yes, uh, I wanted to remain. Искам да ви припомня, че на 17 май ще ни гостува комисар Моедаш. Получих отговор, в който се казва, че във връзка с темата Киото, при нас ще дойдат и двама Нобелови лауреати. На 17 май след обед ще има ключово разискване относно така наречената отворена наука и конкуренцията. Знаете, че в рамките на МФР около три страници са посветени на деветата рамкова програма и тъй като на 17 май Моедъш ще е тук, заедно с нашия председател, би било добре тогава да започнем и ускорена процедура. Нека да видим какво ще правим с стратегическото вземане на решение. Трябва да стане ясно до 17 май, че ние ще се борим за деветата рамкова програма. Аз лично подкрепям Паскал Лами в неговите усилия за отвояване на бюджета. Би било добре и имаме отлична възможност на 17 май да се изявим като лидери в рамките на този дебат. Благодаря. Благодаря. Прав сте. 17 май, четвъртък, ще има презентация по деветата рамкова програма. Ще се говори за международно сътрудничество, ще има презентация на комисията. Колегата Пао Рюбик ви каза, че господин Моедаш ще е тук ще има представители и на Япония. Благодаря за това, че ни припомнихте. Ето го и господин Янс Гайер. Нека да започнем. Тази точка се нарича размяна на мнения с докладчика на Комисията по бюджети, господин Даниеле Виоти. Нашия докладчик по темата бюджет е господин Янс Гайер. През 2019 година, знаете, ще имаме бюджет, както винаги. Предложението на комисията за следващата година ще се появи през май. Няма много време и ето защо комисията ИТРЕ трябва да даде своето мнение относно мандата под формата на писмо. Това е една обичайна процедура. Обикновено нямаме достатъчно време за изготвяне на специално становище. Изпращаме писмо на комисията по бюджете. Гласуването по бюджетните редове в ИТРЕ ще се проведе на 10 юли, а гласуването относно бюджетната резолюция ще бъде на 24 септември 2018 година. Искам да приканя всички колеги да представят идеи относно пилотни проекти, подготвителни действия. Ако имате такива идеи, може да ги изпратите на секретарята на ИТРЕ най-късно до 24 април 2018 година. Това е днес, нали така? Нето виждате, остава ви доста време. Значи започвайте да мислите по този въпрос. Бих е, искал да благодаря на всички, които дойдоха. Нека да ви информирам, че първо ще чуем изказването на господин Виоти. Той е докладчик. След това ще дадем думата и на господин Гайер, нашия докладчик. Започваме с вас, драги приятели от Комисията по бюджети. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Много ви благодаря. Благодаря за поканата и благодаря за това, че сте готови да ме изслушате. Ще поставя ударението върху най-важните неща, свързани с бюджета. Няма да отнема много време. От гледна точка на процедурата бих искал да работя с всички комисии и с всички депутати, за да може да имаме бюджет и да имаме и мандат, който да е достатъчно широк и достатъчно добре подкрепен от е, депутатите, защото по този начин ще бъдем много по-подготвени за разговорите с съвета. Комисията ИТРЕ играе много важна роля в е, цялостната архитектура на начинанието. Вероятно сте прочели документа с насоките. Той беше прият в пленарна зала през месец март. Вероятно сте разбрали, че въпросите, с които вие се занимавате, са изключително важни за всички депутати, независимо от коя комисия са. Искам да кажа, че приоритетите ни са едни и същи. Ще кажа няколко думи в тази връзка и след това съм готов естествено да изслушам вас. Господин Гайер, естествено, който работи в комисията по бюджети. Мисля, че ще имаме едно добро сътрудничество между комисията и и комисията позната като БЪЧ. По функция 1А финансирането на Хоризонт 2020, Косме, ЕФСИ. В рамките на Хоризонт 2020 следва да гарантираме, че имаме достатъчно средства. Най-вече за онези редове, които са свързани с научната дейност, с технологиите, е, с оглед на това, че света се променя, Европа се променя, рисково финансиране, малки и средни предприятия. В рамките на Косме, знаете, посветена на малките и средните предприятия и там трябва да има увеличаване на средствата, които да допринесат за иновациите, за научната дейност. Младите учени и младите предприемачи трябва да могат да подемат своите инициативи благодарение на програмата Козме. Имаме нужда от достатъчно добро финансиране на интелигентните мрежи по отношение на ВИ, възобновяемите енергийни източници, за справяне с енергийната бедност. Точно тази област е много важна за вас, важна и за комисията по бюджет и опитваме се да намерим консенсус. Ако погледнете намаляването на средствата, което се предвижда за Хоризонт 2020 и за механизма за свързване на Европа, можем да кажем, че ако искаме да финансираме EFSI, трябва да останем на целта от 20% във връзка с климата и така наречената декарбонизация или отказа от економика основана на въглерода. Много е важно да се развие обранителната, отбранителната индустрия. Знаете, че има една нова програма в това отношение, позната като EDIDP. Не искаме за нея да се отнемат средства от съществуващи програми и бюджетни редове. Това е принцип, от който не сме готови да се откажем. Имаме нужда от нови средства за тази програма за отбранително сътрудничество. Ако погледнете от друга страна, многогодишните програми, много е важно да поемем своята отговорност спрямо гражданите. Много е важно, освен това, да се положи достатъчно усилия, за да се е, насърчи развойната дейност и научната дейност. На следващо място. Агенциите трябва да могат да изпълняват задачите, които им възлагаме и тук имам предвид най-вече ЕНИСА. Това са основните въпроси, които събрах в един кюб, очерта ги пред вас. Дошъл съм основно за да слушам, така че сега ще приключа. Председателя, благодаря, драги колега. Сега ще се обърна към докладчика от името на Енви, казва председателя, Йенс Гайер. Благодаря, господин председател. Да, Таниеля Диоти каза вече, че ние и двамата сме е, членове на бюджетната комисия и естествено, че е, е, споделяме и някои общи виждания. Може би трябва да имаме предвид и заглавието, то ще трябва най-вероятно да се попромени малко. Но при всички положения трябва да се извиня първо, че закъснях, но бях, така да се каже, тук, наблизо, само че в сградата е, Ян, говорихме за така, допълнителния бюджет във връзка с втория транш за беженците в Турция. Обсъждането беше с представители на съвета и на комисията. Ще трябва да се отделят тези средства. Знаем, че става дума за 3 милиарда. Е, още веднъж се налага да договаряме всичко, е, защото тези пари се отделят от бюджета комисията, за съжаление, няма много възможности да мобилизира, така да се каже, е, тези средства. А също времено е много важно да се погрижим за това държавите членки да се съгласят с разпределянето на е, бежанците, е, така че да не лежи всичко върху европейския бюджет, както е в момента се очертава такава опасност. Даниел и е аз се занимаваме с много бюджетна политика, но повечето от колегите тук в залата всъщност нямат опит Средствата, с които разполагаме, са ясно очертани за плащания в сферата на селското стопанство. Има определени плащания, които са заложени, така да се каже, и земеделските стопани имат претенции да си получат средствата. Същевременно времено така, има една определена рамка, да, тъй че държавите членки да знаят какви са средствата, които, с които да разполагат. Е, това са е, иновационните е, фондове, фондовете за подпомагане в рамките на кохезионната политика. И какво остава? Остава механизма за свързване на Европа и Хоризонт 2020. И ако трябва да преразпределяме средствата, именно тези две последни пера, за които споменах, са на разположение. И затова е много важно да разговаряме с нашия докладчик по бюджета. Важно е ние в парламента да сме единни, да обединим усилията си, независимо от политическите групи. В бюджетната комисия във всеки случай има така една обща позиция, няма големи различия. В насоките, за които и колегата Биоти спомена, е подчертано, че хоризонт 2020 в никакъв случай не бива да се съкрещава. Напротив, трябва да се увеличи, да се разширява ние можем да насърчим един седми проект за изследвания, тъй като Хорисон 2020 е, е, така да се каже, достатъчно голям в рамките на европейския бюджет, но все още малък, недостатъчен, за да можем да насърчаваме и да финансираме всички тези е, проекти в сферата на е, изследванията в нашия ресурс, за които мисля, иска да се отделят средства и които смятаме, че са от полза за държавите членки. И така ние искаме Хоризонт 2020 да се разшири, да се засили и в рамките на програмите за, на Хоризонт 2020, както и програмите, които ще продължат след това, да се отделят достатъчно средства. И именно поради тази причина не бива да се съгласяваме с съвета, който утвърди, да, добре, ние всички искаме изследвания в областта на отбраната, е същевременно нека да не натоварваме прекалено много бюджетите на държавите членки и затова да вземаме от Хоризонт 2020, видите ли, парите, които ни изтикат за изследвания в отбраната. Ако съветът действително иска да се инвестира в изследвания в областта на отбраната, но също времено не иска да спори <laughs> ужесточено, тогава ще трябва да, да се намерят допълнителни средства. Има, така да се каже, начин да се реши въпроси. Държавите членки трябва да знаят, че има нови предизвикателства, а тези нови предизвикателства изискват нови инвестиции, нови средства. Ние знаем какви са правилата на играта, поне това знаят всички. И така, механизма за свързване на Европа е другия инструмент, който се споменава в тази връзка, е естествено и агенциите. Добре, но също време цялото законодателство, всичко, което ние тук регламентираме, трябва да се прилага на място на национално равнище. И агенциите подпомагат държавите членки. Преживявали сме случаи, в които държавите членки да кажем, при последната финансова рамка беше така. Се споразумяват за съкръщаване на персонала на европейските институции с 5%. Тоест, всяка агенция трябваше да съкрати или най-малко да спести от средства за персонал 5% от бюджета добре, но то не става точно така, както механично. Естествено, състава се един пул от експерти, от специалисти и в рамките на този пул се действа. Добре, но също времено зная от разговорите с представители на агенциите и на другите институции, че ние сме вече на ръба, така да се каже, на възможностите да съкръщаваме персонал. Е, ето, помислете за Фронтекс, например. Е, какво би означавало, ако 5% от персонала на Фронтекс се съкрати и след това искаме допълнителни съкръщения? Не не можем да предвидим е, до голяма степен е, събитията, които се струпват на главата ни и е, би било иллюзорно да смятаме, че с съкрещаване на Фронтекс, да кажем, на персонала, ще решим проблема. му обратното. Би трябвало да помислим за най-разумния вариант от гледна точка на общия пазар. Господин Селини има думата от името на НП, докладчик всяка. Давам ти вече. Okay. Да, благодаря ви. Ще бъда кратък. Е, колегите вече говориха. Е, е, темата е изключително важна. Като че ли ни липсва истинско така, пространство за гъвкавост една голяма част от средствата вече са обвързани и е, с определени програми и цели и не могат да се използват, така да се каже, или да се разместват. Количеството, е, както и правилата, имам предвид размера на средствата, и правилата а, са много важни, особено за селското стопанство, да кажем. Това е изключително важно, когато говорим за новите ни програми, както и за довършване на тези, които действат в момента. По отношение на Хоризонт 2020, колегите с право посочват, че са ни необходими средства и за изследвания, и за иновации. Необходимо е да гарантираме подходящите средства, да ги е, определим съвсем точно е, как ще се разпределят, така че да запазим е, иновативната мощ на е, европейските предприятия, най-вече на малките и средните предприятия. Ние знаем, че всъщност е, иновативният потенциал е именно в малките и средните предприятия в Европа. А за това е, е необходима една много разумна бюджетна комисия, бюджетна политика, която подкрепя предприемачите, бизнеса трябва ни инструменти, които предлагат средства за насърчаване на онези, които действително създават добавена стойност, които същото се отнася и до механизма за свързване на Европа и за ЦЕФ. За ЦЕФ да, Всъщност става дума за инвестиране в големи инфраструктурни проекти. Проекти, които могат да се финансират единствено по линията на ЦЕФ, а не по линия на ЕФСИ. Би било погрешно да съкрещаваме средствата, предвидени за ЦЕФ. Така че а, работата а, по бюджета трябва да бъде а, а, да се опира върху едни много солидни критерии. Благодаря ви, колега. Господин Рике от Алде. Мистер Рюкет, on behalf of Алде. Господин Рике има думата от Алде. Благодаря, господин председател. Това, което е, е видимо е, че този бюджет много оспорван, който е много оспорван, е, комисията и парламента се опитват да създадат един конкретен фонд или програма, което е много важно, която разбира се да бъде финансирана в рамките на бюджета на държавите членки. Това, например, като например програмата Хоризонт 2020, Connecting Europe и някои дейности в тази връзка държавите членки решават конкретно какви са бюджетните нужди за такива програми. Например, за създаването на фонд според Юнкер за гарантиране провеждането на тези програми, което е много важно това, което каза докладчика и заместник председателя на Комисията по бюджета, е, би трябвало наистина много точно да се е, е, реши, да се определи къде са приоритетите в е, е, е европейския бюджет, за да се е, подкрепят е, е инвестиции, които водят до нещо, които са продуктивни. Е, е, това означава вече промяна на телекомуникационните, енергийните и други структури, е, инфраструктура е, и вече възможността да се намесваме в дейността на отделните агенции. Ние така с доста ентусиазъм натоварваме програмите на, на а, различните агенции, но това а, същевременно съкрещаваме бюджетните средства за тях, което е парадокс. А, е, бюджета за 2019, е, всъщност това, което е най-интересно в него е, че се е, даваме възможност да се вода дискусии по бъдещата финансова рамка, което означава, че парламента не не трябва само да повтаря, че това са е, проекти, е, които имат висъл за Европейския е, съюз в бъдеще. Ще видим какви предложения ще направи комисията, но ти трябва да се ангажираме политически, като се придържаме към нашите стойности, нашите ценности. Например, е, програмата за компенсациите на Турция във връзка с е, е, миграцията, това е една определяща, характерна, определяща характер на Европейския съюз програма. Това са наши приоритети в функционална програма 9 и всъщност е, не говорим достатъчно за статута на тези програми. Те ми се иска в тази комисия да определим приоритетите и да ни е ясно какво а, могат да а, е, е, изпълняват програмите, а, държавите членки и какво не. Тук въпросът не опира до това дали сме а, за или против е, Европейския съюз, а просто за или против нашето бъдеще. Държавите членки трябва да могат да действат е, в бъдеще с е, съответните инструменти, да могат да инвестират в инфраструктура и така нататък. Това е което нашата комисия отстоява. Това е допълнение към предишно, пред, прежде изказалите се. Благодаря ви. А сега ще предложа и на другите колеги да се изкажат. Господин Рюбик се е записал. Да, благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчиците. Да, при преговорите с съвета трябва да поставим акцентите върху Хоризонт 2020 на Миналата година до ранни зори седяхме и и все пак успяхме да издействаме е, около 100 милиона допълнителни средства за Хоризонт 2020. Сега трябва да се опитат всички възможности, за да се види доколко е готов съюза, е, съвета е, да отпусне повече средства. Може би няма да се не би трябвало да се задобляваме с 100 милиона, трябва да започнем с 250, след това най-вероятно ще трябва да свалим до 150, но това е една разумна тактика, струва ми се. Много важни са програмите за заетост в предприятията трябва естествено да се е, е, инвестира, които създават заетост. Е, и съответната програма би трябвало да, е, да получи финансова подкрепа. А що се отнася до агенциите, трябва да видим какъв е синергийният ефект в за в бъдеще. Можем просто да засилим сътрудничеството. Е, има така примери за агенции като ЕНИСА и някои други, които е, биха могли в крайна сметка да създадат една обща платформа и да споделят е, е, така усилията си да ги разпределят. Е, ако прегледате анализите на Евробараметър, ще видите, че най-вече в е, научните и изследователските програми би трябвало да се инвестира, защото точно там е, като че ли има най-голяма полза. Е, това е вече установен факт. И когато говорим с съвета, би трябвало да кажем, че по отношение на здравето, безопасността и така нататък можем да постигнем много повече, когато инвестираме в наука и, и изследователска дейност. Така ще се аргументираме. Благодаря. Госпожа Гростет. Благодаря, господин председател. Когато е, чуваме, е, слушаме колегите от бюджетната комисия, почваме да се е, тревожим. Имам чувството, че така от съвета се опитват да се измъкнат. Това е някакси държавите членки се опитват да бягат от отговорност. Например, фонда, за който аз отговарям за отбраната, 150 е, милиона евро. Е, всички са съгласни с, тази, с това число. Е, обаче, Дълго бях разочарована вчера, когато чух в същата тази зала заместник председател на комисията господин Катайнен, който поиска от Европейския е, парламент да се опитат да водят преговори е, по бюджета. Ние този, е, това усилие сме го положили вече. такова усилие трябва да положи и съвета, и парламента, разбира се. Но всъщност немислимо е сега да се е, прехвърлят е, средства от е, 2020 е, е, средства, които са в, в правомощите на комисията. В момента ние се намираме в един е, така повратна точка в е, е, живота на, на, е, с, на е, Европейския съюз с новите технологии и наистина не, тази липса на отговорност за държавите членки ще коства много в близките 15-20 години Разбира се, че в едни преговори всеки е, дава своя принос, но немислимо е съвета, е, подкрепен от комисията, да действа по този начин и аз мисля, че в това, по, това, по този въпрос трябва да бъдем много твърди. Благодаря, е, госпожо Гростет. Както виждате, господин докладчик, е, ние сме е, много единни тук в нашата комисия. Не виждаме и други желащи за изказване, така че можем да приключим с изказванията от залата, както имахте възможност да се убедите. Ние сме, всички мислим и действаме и желаем да действаме в една посока. Очакваме вашия коментар. Да, благодаря, господин председател. Благодаря и на колегите Както вашият председател, колеги, каза, не е трудно да се коментира. Това, което чух, всички сме на едно мнение. В, точно по тази причина, за да се убедя, че това е така, разговарям с колегите от различните комисии. Дискусията в бюджетната комисия бе представена много добре от е, вашият докладчик е, господин Гайер, е, както и колегата Рюбих говори в същия дух. С него от две години вече участваме в трилозите, в помирителните процедури. Въпросът е как ще стиковаме позициите на комисия, съвет, парламент. Е, да, е, комисарят Катайнен е казал нещо в тази посока, но е, естествено, че ние би трябвало да се обърнем и към комисията с молба да представи така определени възможности за маневри и гъвкавост на съвета Междувременно вече се срещнах и с е, представители на комисията на, е, е, по въпросите на жените. Естествено, всичко, което ми се представя, звучи много разумно. То е предназначено за гражданите, то е замислено за доброто на Европейския съюз, на гражданите в Европа. Това, което господин Рубих каза, също бе такова. Естествено, когато създаваме нови програми, ще са ни необходими нови средства. Не можем да поемаме нови задачи, ако не предвидим и допълнителни средства в бюджета. Както вие казахте, средствата вече са обвързани целево с определени програми и през следващата година в бюджета нещата изглеждат точно така. Да, аз съм докладчик е, на бюджета и съм заинтересован да запазим добрите отношения не само помежду си тук, но и а, е, с другите институции. Затова ви моля, използвайте всички канали за въздействие и във вашите страни. Ами, когато говорим за съвета, естествено имаме предвид е, това, че съвета е, в крайна сметка представлява държавите членки. Тоест, ние трябва да се опитаме да убедим е, и нашите собствени правителства в нашите държави, че е хубаво да направят стъпка напред, така че да приближим позициите си. Благодаря. Няколко думи от мен много важно е, естествено, да е, знаете, че е, ние сме, така да се каже, една група от приятели на бюджетната комисия и бюджета. Е, много стрикна е процедурата, която ни предстои. Е, днес е, е, проведохме обсъждането. След това е, в едно писмо ще изложим приоритетите е, на ИТРЕ за бюджета 2019 и това ще бъде след един месец. Вече ще имаме повече яснота и по отделните сектори. И тогава е, членовете на е, нашата комисия ще трябва да подготвят съответните изменения, които искат да предложат. 20 юни е крайния срок за внасене на изменения по бюджетните редове. Следващата важна дата е 10 юли. Е, това е, гласуване тук, в ИТРЕ, по бюджетни редове. но те естествено ще трябва да се обсъдят е, е, и в бюджетната комисия. Това ни е ясно. След това ще е, има и становище по бюджетната резолюция. Срока за изменение е 5 септември. На 10 юли в Итре ще обсъдим как и ще гласуваме бюджетните редове. Е, на 10 юли измененията по бюджетните редове. След това срока за измененията за е, становището е, или е, така, резолюцията за бюджета е 5 септември. И след това пак 5 септември гласуване на е, бюджетната резолюция. Така, е, е, до е, юни ще трябва да гласуваме по писмото, в което ще изложим приоритетите, след това измененията по бюджетните редове 20 юни, после самите бюджетни редове гласуване 10 юли, 5 септември, становището по бюджетната резолюция крайен срок за изменение гласуване на 24 септември и след това евентуално е, октомври гласуване в плену. И така, благодаря много колеги, надявам се, че всичко е ясно. И сега преминаваме към 13-та точка – и тук вече ще обсъдим доклада, който се отнася до програмата за научни изследвания и обучение на Европейската за атомна енергия Евратом 2019-2020 в допълнение към рамковата програма за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020. Ребека Хармс е, ще ни запознае с подробностите, но преди това трябва да ви кажа, че от 2014 ние всъщност е, работим по Хоризонт 2020, 7 е, годишен е периода и е много важно да знаем какво предстои и как ще продължи работата по тази много важна за нас програма. И така, Ребека. Благодаря. Ярши. Ще говоря на немски, по-лесно е за мен, особено по тази тема. Като докладчик по темата, съм изложила неща, които вие вече сте прегледали е, и познавате. Според мен изключително важна е програмата за изследване и обучение. Ще подчертая само основните акценти, които според мен трябва малко да се разместят в програмата за следващия период. Ние смятаме, че чрез изследвания и обучение можем да отговорим на предизвикателствата на устарелите ядрени реактори, най-вече във връзка с подобряването на ядрена безопасност, ядрената сигурност и радиационната защита подготвила съм съответните изменения. Е, смятам, че по отношение на обучението и квалификацията на специалистите, действително е, сме изправени пред е, огромно предизвикателство. Става ясно от дискусиите, които сме водили с представители на комисията, че ще трябва да предвидим доста дълги периоди най-вече за а, определени държави членки. А, там ще е необходим по-дълъг период за повишаване на квалификацията или за обучение на съответните специалисти. Е, и така, е, окончателното а, складиране или погребване на. а, опасните ядрени отпадъци, на високоактивните ядрени отпадъци, обезвреждането а, е, са изключително важни теми. Все още, колкото и да говорим от макар че от 50 години използваме ядрена енергия, по отношение на е, така, окончателното обезвреждане е, все още не сме напреднали много. Германия продължава да търси подходящото място за изграждане на съответното съоръжение. В Швеция е, процесът бе напреднал доста, но след това бе спрян от едно е, съдебно е, е решение. Е, има държави членки, които се опитват е, е, да решат проблема с окончателното обезвреждане, но не са напреднали. Има и други държави членки, които изобщо не са е, разработвали никакви стратегии за окончателно обезвреждане или за погребване на ядрените отпадъци. И също време, но има и други държави, които пък изобщо като че ли не желаят да се занимават с е, целият този проблем. А междувременно вече сме натрупали е, доста е, такива е, опасни е, ядрени отпадъци и отработено гориво. Така че е, най-малкото по отношение на изследванията е, трябва да сме по-активни. Е, аз съм скептична по отношение на разделянето и преобразуването. Не виждам сериозен напредък. Смятам, че можем да постигнем много повече в другите сфери, които вече споменах по пътя на изследванията и обучението. Програмата за изследване и обучение на Евратум, според мен, не би трябвало да инвестира в нови технологии, реакторни технологии. Това се отнася, според мен, и до енергията от термоядрен синтез и разделянето. не. водихме е, един интересен разговор в връзка с ИТЕР по тази тема не би трябвало да се заблуждаваме, когато говорим за ИТЕР и за изследването на ядрения синтез. Това много скъпо изследване няма да допринесе за решаването на нашите проблеми във връзка с климатичните изменения, защото е, след 2050 е, година, която се очаква вече да има конкретни резултати по отношение на опазването на климата, е, няма да сме напреднали повече, ако залагаме именно на е, изследвания по отношение на термоядрения синтез и използването на енергия от термоядрен синтез. Не. Страхувам се, че няма да стане по този начин. Според мен тази програма на Евратом би трябвало да бъде справедливо разпределена, така да се каже, за държавите членки като имате предвид, че около половината от държавите членки никога не са използвали е, ядрена енергия или са използвали, но междувременно вече са е, декларирали желанието си за отказ и дори са го реализирали. Така че основните акценти в е, програмата за изследване и обучение трябва да се съобразява с ситуацията, с реалността най-вече трябва да се съсредоточим върху извеждането от експлоатация, намаляването на вредните емисии и окончателното складиране и обезвреждане в съответните съоръжения. Да, благодаря ви. Господин Оручев има думата, е НП. Благодаря, господин председател. На първо място бих искал да благодаря на докладчика госпожа Хармс за това, че в своя доклад е очертала една много ясна позиция за бъдещето на ядрените изследвания, най-вече в областта на ядрената безопасност и продължаването на проектите за ядрен синтез. Нека да припомня, че в Европейския съюз почти половината от произведената чиста, без емисии на въглероден диоксид, електрическа енергия е с ядрен происход – Ядрените централи съществуват и ще продължат да работят още десетилетия напред, било то с удължаване на техния живот или с строителство на нови централи, каквито проекти се развиват в редица държави членки. Затова е необходимо изследванията в подкрепа на безопасната експлоатация на ядрената енергетика да продължат поне в сегашния си обем, без което не бихме могли да осигурим най-високото ниво на такава безопасност съгласно Директивата за ядрена безопасност. А следователно и предлаганото ограничаване на ядрените изследвания да се сведе само до въпроси свързани с безопасността при извеждане от експлоатация, най-меко казано на този етап е неприемливо. Дейностите в изследователската програма на Евроатом, свързани с ядерния синтез – се провеждат главно в рамките на международни договори и инициативи, в които участват технологично най-напредналите страни. Неслучайно и Канада декларира неотдавна своя интерес да се присъедини към проекта ИТЕР, защото комплексните изследвания за овладяване на ядрения синтез целят откриване на нов, свободен от въглерод източник на енергия за човечеството, съпътствано с много научни и технологични открития за материали и процеси в екстремни условия. На този етап е твърде рано да даваме крайни оценки за доверие, комерциалност или пригодност на ядрения синтез, нито пък програмата за изследвания на Евроатом за 2019-2020 година може да бъде онен законодателен акт, който да спре международните проекти в областта на ядрения синтез водещ партньор, в които и лидер е Европейския съюз. Считам, че предложението на Европейската комисия за продължаване на ядрените изследвания за следващите две години е добре обосновано, съответства на реалните нужди в ядрената област, на поетите международни ангажименти в областта на ядрения синтез и заслужава да бъде подкрепено без съществени изменения или сътресения. Благодаря. Uh, thank you very much. Balchitis. Благодаря. Колегата Балчитис от е, Социалисти демократи. Благодаря, господин председател, е, господин докладчик, госпожо докладчик. Е, благодаря за този документ. Аз е, уважавам вашето становище. Разбирам, че до голяма степен сте против ядрената енергия. Но като докладчик от социалисти и демократи, аз не съм съгласен с вас проекторегламента, в проекторегламента става дума за е, е, продължаване живота, на е, продължаване на сегашната програма за обучение за две години и това е логично. Трябва да сме сигурни, че всичко е последователно и програмата трябва да приключи. Това не е нова програма, тя е много важна и както спомена комисията, тя тя преследва две цели. Първо, да подобрим е, безопасността и сигурността. Е, трябва да намерим е, безопасен вариант на сегашното управление на отпадъците и да разработим ядрени технологии за целите на медицината. Друг е, важ, друга важна област е енергията от ядрения синтез. Е, в бъдеще е, това е начин да се генерира достатъчно електроенергия. Ядрената енергия се използва от държавите членки. В моята страна, например, ние купуваме електроенергия от други, от съседни държави тя често е, се произвежда в, е, ядрен, в атомни електроцентрали. Знаем, че е чиста и най-ефтиния вариант. Съгласен съм с вас, че трябва да се съсредоточим върху безопасността и сигурността и е, в това отношение ни трябва по-голяма степен на координация. Освен това, извеждането от действие трябва да става по безопасен начин. В в следващите 20 години сигурно ще се занимаваме с това, е, защото имаме един стар съветски реактор, е, който ни създава редица проблеми. Е, затова съм убеден, че научно-изследователската дейност и координиране усилията и споделяне на експертен опит могат да са е, полезни за страните, които извеждат от експлуатация ядрени електроцентрали. Трябва да сме сигурни, че тази програма е, поставя ударение върху обезвреждане на ядрени отпадъци от ядрения синтез, но не съм съгласен с вас, че искате да извадите от предложението е, други важни разпоредби, свързани с много важните технологии е, на е, термоядрен синтез. Е, проекта ИТЕР, е, програмата ИТЕР е важна за държавите членки. Ние сме поели е, задължения по този проект и мисля, че само научните изследвания могат да доведат до това енергията от ядрен синтез да бъде един безопасен енергиен източник в бъдеще, който да отговаря на нашите нужди, пък да, при гарантирана безопасност. Е, трябва да търсим, разбира се, и нови, е, нова, е, нови производства на електроенергия, които са чисти и безопасни. Не можем да разчитаме само на обновяемите източници. Трябва да помислим и за позиционирането ни на глобалния пазар и за конкурентоспособността ни. Е, така че такава програма за научни изследвания ни е необходима. Ние в моята група ще подкрепим документа на комисията. Благодаря. Благодаря. От името на АЛДЕ, е, господин Рикет. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо докладчик, за е, свършената работа. Когато говорим за ядрената енергия, е, някак си възникват е, е, така едни крайни становища. Има хора, които са за така вдъхновени привърженици на, на ядената енергетика, други, които са абсолютно против когато е, тези, които са против, е, с, е, техните съображения са свързани не само с самия процес на, на е, генериране на, на енергия, но и с е, обезвреждане на отпадъците от е, ядения синтез. Е, Разбира се, е, трябва доклада така насочва към е, извеждане от експлуатация на ядрени централи е, и би трябвало в постепенно е, да се решават е, проблеми, свързани с е, ядения си тест в процеса на, на функциониране на тези централи, но тук нещата опират до една по-широка програма, която да почива върху повече информация и научни изследвания. Какви са Сега, групата, която ще подкрепи предложението на комисията, ние сме сред тази група, ние смятаме, че би трябвало да продължим това, което сме започнали по тази програма. Е, предложението на комисията Разбира се, е, прави и връзката с финансовата програма до 2019, е, е, по линия на която ще се подкрепят финансово редица инициативи. Първо, сега енергия, енергия по отношение на човешкото здраве, тя е много по-безопасна, отколкото други форми на е, енергия. Е, сега знае, че има държави като Полша с е, много каменовъглени мини. Е, те са причинявали смъртта на десетки е, работещи там. Е, знаем, че най-ефтината енергия е ядрената, разбира се. Сега знаем за рисковете. Ето, това прави, така създава една много крайна позиция против този вид енергия.

малко е, слабо е засегнат аспекта човешко здраве и въздействието върху човешкото здраве на тази енергия в доклада. Аз бих е, е, искал да наблегнем на този въпрос, защото това е много е, важен и като е, терапия, и като диагностициране. Е, трябва да се... Е, според мен е, ядения синтез, е, смятам, че трябва да продължат изследванията в това отношение. Разбира се, ние сме партньор в много много важни такива програми, е, мисля, че нещата ще се развият много по-бързо, отколкото си мислим. Е, е, разбира се, има програми и за ядреното, ядрения синтез, и за ядреното деление, но друго в момента е, е, е, ядрената енергия чрез синтез се развива ядрената енергетика на базата на ядрен синтез се развива изключително бързо и тъй като ние сме важен фактор в е, е, така борбата за е, не безвъглеродна енергетика, наистина трябва да продължим тези изследвания. Аз ние подкрепяме комисията в нейното желание да продължи програмата до 2019 и последния така, последната подробност. Аз така проявявам чувствителност към равенството между половете в областта на научните изследвания. Например, е, вече това има предистория, образование, научни е, изследвания е, и равенството може да бъде проследено назад до тези фактори, но има нещо, което много ме обърква Е, хората, които се занимават в тази сфера, е, е, това. For your remarks. Благодаря ви за е, бележката. Господин Сергиотис ще е, говори от името на госпожа Мариса Матиес, която отсъства. Е, е те са от ГОЕ, разбира се. Благ... Благодаря, господин председател. Е, искам да благодаря на госпожа Харм за доклада. За съжаление, нашия докладчик в Сянка не може да бъде в Брюксел. Смятаме, че ядрената енергия е нещо много опасно. Тя застрашава живота на хората и освен това е изключително вредна за околната среда. Аз мисля, че научната дейност трябва да се промени и да е насочена основно към сигурността и безопасността не можем да определяме условия, по силата на които научната дейност е, трябва да е насочена само към запазването на АЕЦ, с които разполагаме. Съответно, не би трябвало да се харчат средства за проекти като ИТЕР, е, проект, който е основан на термоядерния синтез. Няма никакъв смисъл да се изразходват средства за подобни дейности. По-добре да помогнем на околната среда и на хората. Благодаря за позицията на Обединената левица. Госпожа Лешевалие, тя ще замести госпожа Капел като докладчик в сянка. Euh, Благодаря, господин председател, госпожо докладчик. В първото ми изказване аз подкрепих становището на комисията, която гледа на тази ядрена енергия като на позо, под, много полезна енергия. Подкрепям текста на комисията и е, наистина зелените, от групата на зелените търсят една обща позиция в това отношение. Обаче е, не са защитени достатъчно интересите на различните групи и страните, които правят избор за или против ядрената енергия. Не са представени и хората, които са против ядрената енергия и тези държави членки, които са избрали да извадат от експлоатация своите ядрени централи. Да припомня, че във Франция 72% от електроенергията е от ядрени източници. Е, ние строим нов ядрен реактор. Споделям е, целта е, да се гарантира безопасността на е, изваждане от експлоатация и също така е, обезвреждане на отпадъците. Сега, е, електро... Е, ядрената енергия не е избор на редица страни. Е, тя е обаче по-ефтина и има много преимущества. В текста се говори за научни изследвания и за нас това трябва да си остане основна цел на Евратом. Евратом. Е, дори е, е, би трябвало да подкрепим, дори да не получи пълна финансова подкрепа, програмата би трябвало да тази част от нея, която е, се отнася до изследвания в областта на нюклене, на, ядерния триалния синтез, трябва да бъде достатъчно осигурена. Е, ежегодното е, е, финансиране трябва да продължи и това трябва да се планира в дългосрочен план. За мен това е неизбежно. Предвид терористичната заплаха, обезопасяването на АЕЦ за мен е от изключително важно значение. На този въпрос и аз се обърна допълнително внимание в текста. Благодаря ви, госпожо, за това, че изказахте позицията на НСЕ. Франсуаз Гростет. Благодаря. Слушах и колегите. Мисля, че задачата на докладчицата ни ще бъде много сложна, защото аз също мисля, че предложението на комисията за продължаване с две години програмата за е, изследвания в Евратом е отлична инициатива. Да припомня, и е, вече го казаха някои колеги, Ядрената енергия е от решаващо значение, защото е безкарбонова, защото е, е не се отразява на здравето и така нататък. Е, трябва да продължим да насърчаваме научните изследвания в, това, в тази област, но трябва да има последователност, приемственост е, в тази програма на научни изследвания подобно на, на докладчика да се а, е, съкратят средствата за тази програма е нещо неприемливо. Е, това е нещо, което е предвидено до, е, от 14 до 2020 и трябва да продължи. Разбира се, трябва да се търсят решения на въпроси като обезвреждане отпадъци и други, но това е програма, която трябва да ползва всички възможни изследвания в този сектор. И разбира се, трябва да поддържаме е, ролята си на технологически, е, на, на, на водещ технологически е, съюз. Има е, е, учени, които е, отказват, които отричат пригодността на ядрения синтез, но в тази комисия говорим за нови технологии ежегодно, непрекъснато трябва да се подготвим, е, да подготвим за бъдещите поколения и затова трябва да подкрепим е, изследванията, които програмата за изследване Евратум. Благодаря. Следващия в моя списък е госпожа Муди. Благодаря. Благодаря на докладчика. Това е един от редките случаи, е когато заставам от другата страна на фронтовата линия. Не съм на страната на докладчика. Съгласна съм с почти всички предишни оратори във връзка с това къде е ударението в предложението на комисията и като цяло аз също подкрепям това предложение. Естествено, Обезвреждането на отпадъците е нещо много важно и трябва да се работи интензивно по този въпрос, но тази тема вече е част от е, предложението, което обсъждаме. В този текст обаче има много други неща. Те следва да бъдат подобрени, но не по начина по който иска докладчика. Това е текст посветен на научната дейност, на обучението, на нисковъглеродните енергийни източници, на научната дейност. Тук се споменава човешкото здраве, споменава се мобилността на учените, над която следва да се надгради. По отношение на ИТЕР, това е глобален проект и ние трябва да сме горди, че играем водеща роля в този проект. Той вече дава много добри резултати по отношение на технологиите, различните материали, технологиите на така нареченото управление от разстояние. Много е важно съответно да подкрепим този проект. Много е важно да продължим съответно да, да залагаме на, на, на проекта в Великобритания има един съвместен център, който е част от цялото начинание. Той е много важен. Критериите за допустимост, знаете, са част от условията за разширяването на съответната работна програма. И накрая искам да благодаря на колегите от АЛДЕ за това, че говорят за равенството на половете. Аз мисля, че винаги трябва да подкрепяме ролята на жените в научната дейност. Като цяло съм съгласна с голяма част от колегите. Измененията към този доклад трябва да са с много по-различна насоченост от тази, която предлага докладчика. Благодаря. Благодаря. Опитвам се да привлека вниманието на господин Хенкел. Искате ли да добавите нещо, тъй като вие всъщност сте докладчик в сянка? Да, извинявам се, не можах да дойда на време, тъй като разговарях с един външен министър. Уважаеми колеги, нашия докладчик, госпожа Хармс, разглежда доклада на комисията по малко по-различен начин. Това го казаха и други колеги. Тя говори постоянно за обезвреждане и за извеждане от експлоатация най-вече. Това се вижда и от много от нейните изменения. На много места госпожа Хармс предлага да има заличаване на текст, който е посветен на ролята на научната дейност, на извеждането на въглерода от европейските економики, аз мисля, че държавите членки сами трябва да решават каква енергия да използват и е по-добре да не налагаме така нареченото германско решение на държави, които в крайна сметка имат суверенитет спрямо своя енергиен микс. Когато казвам германско решение, трябва да кажа, че това по-скоро е решение на тези държави, които говорят на немски язик, Австрия и Германия. Естествено, държавите не трябва да разчитат само на ядрена енергия. Много е важно да се намери точния микс, за да може да има възможно най-голяма рентабилност. Ако се намали обаче научната дейност в областта на ядрената енергетика ще се ограничат много възможности за развитие и за бъдещи научни пробиви. Освен това нещо подобно би попречило на Европейския съюз да развие своите инструменти, които биха направили ядрената енергетика напълно безопасна и чиста. Ако искаме да бъдем водещи в сферата на технологиите и економиката, ние трябва да диверсифицираме своите усилия, да можем да се конкурираме във всички области с водещите економики и организации. Ако това не се случи, Русия и Китай ще запълнят вакуума, който ще остане след нас. Искаме ли да се случи нещо подобно? Освен това искам да подчертая, че има една тема, която е много близка до сърцето ми, а именно да продължим да се трудничим с Великобритания в научната дейност, след като тя напусне Съюза. Няколко пъти съм казвал, не само в тази зала, но и в парламента, че Брексит е една колосална грешка. От него ще загубят и Великобритания, и Европейския съюз. Затова би трябвало да вземем предвид факта, че е, британското правителство е готово да плаща за продължаване на нашето научно сътрудничество. Аз се срещнах е, преди време с представители на 15 различни университета и всички те ми казаха, че трябва да положим всички усилия, за да продължим с съвместните ни научни проекти, дори и отвъд хоризонта на Брексит. Притеснявам се, че настоящите предложения по никакъв начин не отчитат потенциала на сътрудничеството между ЕС и Великобритания след като влезе в сила програмата за 2019 и 2020 година. Затова ще внеса изменения в тази връзка, тъй като този въпрос е много важен за мен. Благодаря, казва председателя. Сега от името на Европейската комисия госпожа Ботрел, която е от генерална дирекция РТД. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Комисията приветства визията на докладчика, че Европейската програма може да допринесе за безопасността, сигурността и защитата от радиация. Комисията отбелязва освен това, че като цяло има подкрепа за разширяването на програмата Европа а, за 2020-2020 година. Тази подкрепа беше изказана тук, както и на последното заседание на ИТРЕ през март. Видно е, че консенсуса след аварията в Фукушима е, е такъв, че трябва да се въведат съответните приоритети в програмата за 2019 и 2020 година. Нашето предложение за запазва ударението върху ядрената безопасност, сигурност и предпазни механизми. Имаме едни и същи цели и правила. Ето защо в сферата на ядрената безопасност и научната дейност ние предлагаме да подкрепим точно същите приоритети. По отношение на термоядрения синтез, ние предлагаме да се следва една стратегия, именно тази, която е от така наречената европейска пътна карта за термоядерния синтез. Защо трябва да продължим с тази, тази практика? По няколко причини първо, за да се подготви почвата за ИТЕР. На второ място, да се гарантира максимална възвръщаемост на европейските инвестиции в тази нелека област. Освен това, искаме Европейския съюз да остане лидер в областта на технологиите и иновациите. На трето място, за да може Европа да не изостава а, от а, графика по отношение на изграждането на така наречената демонстрационна инсталация. Ние искаме бъдещите поколения да могат да преценят възосновата на научния опит дали енергията трябва да се добива вследствие на термоядрен синтез, като не забравяме в крайна сметка, че искаме да имаме економика, която да е абсолютно освободена от въглерод. Благодаря, госпожо, за всички бележки, които направихте от името на Европейската комисия. Не ви е лесно, госпожо Хармс. Това го почерта и Франсуаз Гростет. Какво смятате? Познавате ме, казва госпожа Хармс, обичам предизвикателствата. И така, първо по ИТЕР. Това бе първия доклад, за който отговарях като асистентка тук в Европейския парламент през 80-те години. Беше свързан с ИТЕР. Ставаше дума за търговското прилагане на ядрения синтез. И тогава ставаше дума вече за една така доста дълга програма 90-2005. та е, Продължавахме е, много дълго да вярваме, че е възможно едно такова е, търговско използване на ядрения синтез. От десетилетия вече не съм асистентка, от 15 години съм депутат в парламента. И продължаваме отново да говорим за търговско използване на ядрения синтез, но експертите всъщност, независимо от това, че продължават разговорите, не вярват истински в тази технология. Единственото ясно и сигурно нещо е, че това е, е възможно най-скъпото изследване в Европейския съюз, е, е, което някога се е провеждало до сега. Е, когато говорим за фундаментални изследвания, естествено всичко може <laughs> да се случи, но ИТЕР бе изваден от фундаменталните изследвания. И така, разнообразието от мнение и съпротивата на повечето от колегите да приемат моето мнение не ме изненедва но а, се страхувам, че би трябвало да се информираме всички ние по-добре за а, действително експертното научно мнение а, за а, използването търго, за търговски цели на ядрения синтез. Под а, натиска на политиците те са извършвали изследвания, но никой не вярва така истински в а, тази възможност. И така ще спомена още нещо. И ще ви напомня, че нямаме сигурни стандарти е, в Европейския съюз, е, които да е, съответстват на настоящето ниво на развитие на познанията, на изследванията. Ние знаем, че по отношение на изследванията на безопасността и сигурността така, нещата са доста по-напреднали е, от нормите и стандартите, които ние прилагаме. За съжаление. И трябва да помислим за това как е, да е, препоръчаме съответните стандарти, които действително биха могли да се прилагат и от политическа и от техническа гледна точка. Добре, е, стана дума тук за покани, за е, ако аз е, приема такива покани за участие, отправени от комисията, във връзка с така, изследванията в различни сфери, във връзка с обезвреждането и така нататък, е, тогава ще ми бъде действително много трудно да се въздържа да не изразя моето твърдо убеждение, че решението на Германия бе много правилно. край, отказ от използването на ядрена енергия. Е, извеждане от експлоатация на ядрените съоръжения. Е, като се сетя как, как е, е, изглеждат нещата в е, Франция, колко остаряли, устарели остарели са някои от е, ядрените централи и е, е, регулаторния орган изобщо не е в състояние да ги поддържа. Е, никой не говори за това лошо стопанисване и за това лошо състояние на ядрените централи те трябва да продължат да действат просто за да се съберат по някакъв начин, да се акумулират огромните средства, които ще са необходими за по-нататъчното покриване на средства при извеждане от експлоатация и обезвреждане. А Рива, вие знаете много добре, колко е, е, ужасяващо е състоянието. Е, знаем само така, някои цифри, някои данни, но не знаем, нямаме истинска представа за размерите на злото, както се казва. Във всеки случай цифрите ни стигат, за да кажем, трябва да прекратим с тази практика. И така, е, надявам се, че все пак ще продължим дух на добро сътрудничество с всички. Благодаря. Нека да ви напомня. Крайният срок 26 април, значи в други ден на обяд. Това е крайният срок за измененията. Гласуването в комисията ИТРЕ на 10 юли, пленарна зала през септември. Уважаеми колеги, искам да ви напомня, че в 1.30 ще има заседание на Европейската общност между парламентарния форум, казва председателя. Искам да ви напомня, ще се видим с колеги от 9 държави в източната част на нашия континент. А иначе заседанието ни продължава в 2.30. Госпожа Харамс, за съжаление не мога да се присъединя. Мисля, че заседанието е изключително важно тъй като ще има държави от източна Европа. Налага се обаче да пътувам за Киев, тъй като там ще се отбележи 32-та годишнина от аварията в Чернобил. Може да се позамислите, особено с оглед на току-що проведения разговор. Нека да ви напомня, казва председателя, че в един часа преди началото на това заседание, за което говорих, ще предложим и обяд. Съответно, каня ви и на обяд.